Да, Падар е, от 7 април е министър на земеделието в, е, в Финландия. Господин Дезир поема, става държавен секретар на външните работи. Госпожа Мария Кавалю ще поеме функция, която е несъвместима с дейността и на парламент. Да, аз